Okay, colleagues. Колеги, Колеги, откривам заседанието и в началото искам да кажа а, добре дошли представители на представители на Търговската камера в Макленбург, Померания, господин Клинсхол. Радвам се, че сте тук. Надявам се, че ще ви бъде интересно. Изключи се микрофона на, на председателя и затова не го чувам. А, има ли възражения или забележки по дневния ред? Не, смятаме, че е прият. Сега одобрение от протокола на заседанието от 25 и 26 март и 18 и 19 март тази година. Протоколите са одобрени. А сега разглеждане на проекто измененията. Това е проекто становище предложението на комисията коригира някои от положенията за държавната помощ, а, да, а транспортната комисия иска да промени 13.7 регламент, който се отнася до а, железопътния транспорт. Аз съм разтревожен от процедурата, която комисията е избрала за да коригира 1317, регламент 1370. Извинявайте. Съгласно предложението на комисията, че девети член от регламент 1370 трябва да спре да действа 6 месеца след влизането в сила на регламента, прият от комисията за тази категория държавна помощ. Девети член в настоящем изключва от задължение за предварително уведомяване съгласно член 108, когато става дума за компенсиране на, на публични услуги при предоставяне на транспортни и пътнически услуги съгласно тарифните задължения, установени с общите правила и изплатени съгласно този регламент. Включването на тези промени към регламент 1370 прави предложението на комисията твърде дразнещо. Регламент 1315 е правен акт, прият с процедурата за съвместно взимане на решение, според мен не е приемливо за парламента комисията да предложи да модифицира един законодателен акт, който е взет по силата на съвместно взимане на решение чрез решение, регламент на съвета, само като бъде консултиран парламентът. Тъй като няма законово изискване към комисията да предлага изменения към 1370, и освен това нещата се осложняват повече, тъй като комисията ви е приела едно ново предложение за изменение на регламент 1370 чрез обикновена законодателна процедура. Неразбираемо е защо комисията а, не а, а, включва тези предложения, направо предложенията за изменение на 1370. При а, проектирането на предложението а, по този начин комисията а, флагрантно нарушава законните прерогативи на парламента. измененията, към които комисията се стреми, трябва да бъдат направени само чрез, единствено, чрез обикновена законодателна процедура. Съгласно а, а, точка 50 от а, правилника, ние а, искаме а, като се има предвид, че при ирландското председателство страните членки са приели да се а, премахнат всички позовавания на регламента и като се има предвид уверенията, които получих от комисията ЕКОН, чрез нейният заместник председател и докладчик, ще също ще искат да се заличат а, позоваванията на регламента, аз реших да приемем този това становище по силата на член 49 от правилника. Напомням комисията, че за да отговорим на графика на комисията ЕКОН, трябва много бързо да подготвим това становище, тъй като графикът на ЕКОН е, е много сгъстен. Това значи, че срокът за внасяне на изменения ще бъде 25 април на обед. Измененията могат да бъдат внасени само на английски. Иначе ще изпуснем срока за комисията ЕКОН. Моето проекто становище, което е включено в вашите документи, все още не е преведено. Но мисля, че вие ще схванете основанието на моето изменение. А това е, става дума само за една дума, да се заличи. Да се заличи предложението относно девети член. Тоест, това няма да бъде някакво дълго становище ще бъде едно становище, което ще се състои само в едно изменение и това изменение се свежда до думата заличи. Е, съжалявам, че трябва да работиме само с английски текст, но само по този начин може становището да бъде внесено в економическата комисия, за да може и тя да гласува по него. И така, значи, срокът за изменение е 25 април и надявам се, че ще можете да се справите с моя доклад на английски. В него ще видите записано това, което току-що обясних. Господин Грош. Съвсем накратко, господин председател. Първо по същество. Ние сме 100% съгласни с това, което казахте. Искаме, не искаме да внасяме никакви допълнителни изменения. Втори член обаче да бъде заличен Въпросът е, защо комисията е прибегнала до включването на това в този вид регламент, когато става дума за процедура за съвместно взимане на решение. Не мога да отговоря на този въпрос, но аз не съм експерт по правните въпроси. Не знам дали, дали е законен начинът по който се действа в този случай. Е, искам също така да попитам защо регламента 1370, който беше изменен и прият през 2007 година, не е използван като основа за предложението. Не мисля, че ще стане така както искат, но ако съвета и комисията се съгласят, ще трябва наново да внесем моя доклад по задължението за оказване на а, публични услуги. Благодаря, господин Кадравай. Благодаря, господин председател. Ще бъда и аз съвсем кратък. Ние като група а, ви подкрепяме. А, подкрепяме не само формата, но и по същество това, което тук ще казахте, господин Дебарка. И аз съвсем кратък ще бъда. Въпроса да се разгледат правилата, преразгледат правилата за държавната помощ. Това е добра инициатива от страна на комисията, но не виждам защо се пребягва до този, този необичаен подход и затова подкрепяме е, вашето становище. каква е причината е, за искането на това изменение? За мен не е ясно каква е причината за изменението, за искането на заличаване, но иначе аз ви подкрепям. Господин Крамър. Моята група също изцяло подкрепя вашето становище. Обаче интересно е да даме какви са мотивите на комисията за подобен начин на действие. Какви са намеренията на комисията? За какво са мислили, когато предлагат а, подобно нещо? Предполага се, че комисията е, е страшна на договорите. А пък сега, когато мислехме, че вече всички въпроси са решени, отново сме изправени пред нещо, което не е абсолютно законно. Ако съветът е, и комисията се съгласат, а съветът, ако парламентът бъде оставен в страни, трябва да настояваме на правата, правомощията, които са ни дадени. И да заявим ясно, че не сме доволни. И трябва да започнем от начало по един малко по-друг начин. така, както и миналия път, трябва да напишем писмо до комисията, но също и до председателя на парламента, да му обърнем внимание, че още един път се опитват е, да пренебрегнат парламента. Трябва колкото може е, по-ясно да разгласим нашето мнение по този въпрос и да уведомим колкото може повече хора, като заявим, че ние няма да седим безучастно, когато нашите правомощия бъдат иземани и ние биваме пренебрегвани. Когато дойде комисарът, може и на него, и на него да заявим това много ясно. Комисията трябва да бъде пазител на договорите, а не да ги нарушава. А, искам да ви уверя, че много високо и ясно ще заявя моето становище по този въпрос. господин Зиле. Няколко думи относно процедурата. Ще чуем обяснението на комисията и тогава ще решаваме какво ще правим. Господин Рике, не искате думата. Добре. Госпожа Мерцедес Кампо е тук от комисията, ако не се лъжи. Заповядайте. Благодаря за думата. Ще се опитам да ви обясня каква е правната аргументация зад действията на комисията. Както знаете, регламент 1370 от 2007 година е регламент в областта на транспорта. Той се прие на основата на две правни основания. Член 81, 91 и член 190. Член 190 дава възможност на съвета да приеме нези елементи, които не са обект на приемане от страна на комисията. Член 9 има за цел да се създаде възможност за компенсация на задълженията за публични услуги. След Лисабонския договор се въведе нов договор и нов член съответно, 108.4. Този член въвежда нов правен нюанс. Сега комисията има изключителни правомощия да определя условията за съответствие, когато се отпуска помощ. Това означава, че комисията може да работи заедно с парламента възоснова на член 109 когато се определят, е, определят блоковите освобождавания. Регламент 1370 сега се преработва. Има ново предложение на комисията с цел внасяне на поправки в тези разпоредби. Това означава, че член 9 не може да остане в същия си вид, защото става въпрос за нова институционална уредба и нови правила. И това е причината, поради която комисията предлага да се включи член 9 в регламента. Ние не можем да продължим да даваме възможност на съвета да определя подробностите. Сега комисията трябва да определя подробностите, така че ако искаме да запазим блоковото освобождаване по отношение на компенсацията за публични услуги, ние трябва да внесем такава промяна. Ние не искаме да променяме съдържанието на член 9. Това е просто правна поправка, която осигурява приравняване на законодателството с Лисабонския договор. Благодаря, надявам се, че съм била ясна. Председателя. Благодаря на комисията. Не съм сигурен дали внесохте някаква яснота, но Всеки път, когато чуя думи като правна необходимост, се изпълвам с съмнение. Аз като представител на гражданите. Трябва да ви кажа, че въобще не е ясно какво се случва. Господин Брадбар не първи сега. Благодаря, господин председател. Аз изчаках представителя на комисията. Общо взето, обяснението, което чухме, е обичайното. Еди какъв си член или пък някакъв друг член, в крайна сметка става въпрос за прозрачност. Ние в парламента сега сме пренабрегнати. Същото се случи, когато говорихме за другите регламенти в областта на държавната помощ. Това са мерки, които са доста противоречиви. Освен това, аз мисля, че това предложение за законодателство трябва да се обсъжда в институцията, която е събрала на едно място представителите на гражданите. Всеки друг начин на действие е абсурден. Имаме нужда от прозрачност, от откритост това е единствения разумен начин да се действа и аз мисля, че вие, господин председател, трябва да продължите да оказвате натиск, за да получим ние онова, което искаме, защото тук не става въпрос само за правна поправка, става въпрос за поправка по същество. Госпожа Лихтенбергер. Искам да добавя само едно изречение – ако е на лице правна необходимост за такава поправка, то определено тази поправка трябва да отчете ролята на Европейския парламент. Тук не става въпрос за комисията в ролята на папа, който е, може да прави всичко, защото е наместник на Господ на земята. Има правна уредба, която трябва да се следва и аз мисля, че парламента трябва да бъде взет предвид. Не казвам, че трябва да сме по-големи католици от папата, но трябва да спазваме правните разпоредби. И това го казвам като е, член на Комисията по правни въпроси, Михаил Крамер. Какво смята правната ни служба? Те за такава поправка ли са? Приемат ли версията на комисията или нещата ще бъдат същите като тези, които се случват в немския Бундестаг? Председателя, аз не знам какво се случва в немския Бундестаг, но Нашите правни служби тълкуват проблема по по-различен начин, отколкото правните служби на комисията. Струва ми се, че правните служби много почнаха да се разминават в своите становища. Основното тук е следното. Както господин Брадбърн посочи, обществените услуги и аспекта свързан с обществените услуги а, са много важни в областта на обществения транспорт, особено когато става въпрос за отдалечени райони. И 1370 се опитва да промени нещата без да отчита позицията на парламента, без да отчита какво ще е въздействието на една такава мярка върху обществените услуги в транспорта. Независимо за това какъв договор разследваме, ролята на парламента трябва да се отчита. Аз се притеснявам за това, че се налагат задължения върху обществения транспорт, свързани с държавната помощ. Съвсем различно стоят нещата, когато става въпрос за услуги предоставени в рамките на обществената транспортна мрежа. Правните служби може и да повторят своите аргументи, да поспорят. Две неща имат тук. Заобикаля ли се парламента? Да. Освен това, тази мярка състоятелна ли е по отношение на обществените услуги? Според мен не. Господин Грош. Берес. Нямам въпрос точно, но имам един коментар или предложение. Смятате ли, че е възможно да споменем нещо о, във връзка с това, че всъщност се получава нещо като състезание между нас и а, комисията, а, къса, а, занимаваща се с същите въпроси. Ами, може би не трябва да се говори за а, държавна помощ и така нататък. А, да, съгласен съм, казва председателя, когато става въпрос за а, жертви и може всичко това да се каже по различен начин, но не става въпрос за а, такава драстична ситуация. Става въпрос, че просто бива заобиколен парламента а, при приемане на някакво станов... а, решение. Предполагам, че сте съгласни с това, че а, на 25 април решението, което ще се вземе, ще е много важно. Ще гласуваме тогава. Следващата точка е на Кристин Деверък, докладване на събития в гражданското въздухоплаване. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, през 2010 година ние получихме законодателство за анкетиране на происшествията във въздухоплаването, а днес е необходимо да приемем нови правила, за да може да укрепим превенцията. И в светлината на целта на това е да може да се докладват онези събития, които са станали, за да се предотвратят бъдещи катастрофи. Много пъти някои събития се смятат за маловажни, но като се има предвид техния брой а, а, и тяхното натрупване, те могат да доведат до големи самолетни катастрофи. И затова през 2003 ние поставихме базата, основа за едно законодателство, където контролерите и пилотите самите могат да докладват събития, грешки, инциденти, за да могат експертите да решат какви мерки трябва да се вземат, за да се избегнат бъдещи происшествия. След 10 години тази директива вече е ограничена, недостатъчна и затова ние обсъждаме нов законодателен акт. Първото, което трябва да се направи, за да се предотвратят катастрофите, да се събере информация за това, което е ставало във въздушното пространство за да се събират тези данни, трябва преди всичко персоналът, който идентифицира събитията на терена, т.е. грешките, които евентуално са направени от самите тях, да бъдат те доброволно да съобщават за тях, да докладват за тях. И това трябва да бъде основа на една система, да може Нези, които са допуснали грешките, да взимат гаранция, че няма да бъдат наказвани, освен ако не допуснат някакви много сериозни пропуски и грешки. Това става дума за една цяла култура на докладването, която трябва да бъде укрепена. Защото сега при много събития, които се съобщават от страните членки, има различно третиране и работещите в този сектор – трябва да могат да дават сметка за събитията, без да се тревожат, че ще бъдат положени на разследване или след това ще получат наказания и санкции. Тези, които докладват, не трябва да се боят от последствията, когато правят, задават доклада си. И взаимодействието между въздушната сигурност и а, правосъдието трябва по същия, да действа по същия начин. Това е особено важен елемент, основен елемент на това предложение трябва да обърнем, преди всичко да направим всичко възможно да се избегнат катастрофите. Например, ако един служител бъде изпратен някъде, е освободен поради това, че е докладвал за събитие, той трябва да има възможност да обжалва решението за неговото уволнение и трябва да има механизъм, който да гарантира независимостта на инстанциите, при които се обжалва. И разбира се, когато става дума, като изключиме грубото нарушаване на правилата, всички служители трябва да разчитат на подобна закрила и възможност за обжалване за да може да създадем една а, атмосфера на взаимно доверие. Доверието на служителите също така зависи от защитата на личните данни, на данните, които са забрани за тях и ние се надяваме, че сме направили достатъчно в това отношение. Второ е, въпросът е как да използваме тези механизми за предотвратяване на катастрофите. И всички са съгласни, че е по-добро, важно да се подобри качеството на събираните данни. За да, за това трябва да имаме система, в която да може да се анализира информацията, да се предлагат корективи, мерки за коригиране на грешките. Трето, сигурността има своя цена. Това трябва да е ясно на всички. И за това а, а, ние решихме да а, предложим една по-ефективна система когато искаме по-добри данни, когато искаме по-добро докладване, всичко това е добре, но без добър анализ на това, което сме получили, тези усилия ще бъдат безплодни. Знаем, че сигурността на въздухоплаването не се ограничава в национал... не, заключва в националните граници, необходим е анализ на всичко, с което разполагаме и то на европейско равнище. И, и, тук трябва Международната възхоплавателна организация да изиграе своята роля. Наред с това, законодателството дава редица примери за събития, които служителите трябва да докладват. И същевременно те могат да дават да докладват и за други инциденти, които смятат за достатъчно съществени и то да го правят доброволно. Практиката показва, че за да имаме ясни правни рамки, не може да се даде пример на примерен лист, а трябва да се надае абсолютно изчерпателен е, е, е, лист, за да знаят хората за какво трябва да докладват. И тук организация, възглавацията на въздухоплаването трябва да помогне. Тук трябва да се изключат примерно малките самолети, които се използват за отдих и така нататък, също да се изключат и дирижаблите, цепелините. когато имаме един изчерпателен списък и се обменят данни между участниците в този процес, ще могат много бързо членовете на ИСА да идентифицират това, което е задължително. тук трябва да имаме абсолютно задължително консултиране, динамичен подход е необходим към системата. и е, тук трябва да очакват всички организации, включително нея, които нотифицират, когато е необходимо. И накрая, на пето място, трябва да кажа, че проекторегламента трябва да позволи а, на страните а, да се информират всички за събраните данни. Не е редно а, страната, а, една или друга страна членка да не бъде информирана за това, което е станало, защото а, съответният апарат, съответният самолет бил регистриран в друга страна. Всичко това трябва да бъде в полза на сигурността, а, сигурността на а, пътниците. Мисля, че всичко това ще ни даде възможност а, да продължим работата по-нататък в същата насока. Благодаря. Благодаря. Сега господин Алка Драви. Благодаря, господин председател. Тъй като докладчика в сянка не може да бъде с нас днес, аз ще се изкажа от негово име, от името на нашата група всъщност. Разбира се, първо искам да благодаря а, на госпожа Дюверак за чудесната работа, защото тя се опитва да създаде възможност за, за укрепване на културата за справедливост, а за да не могат хората, които докладват за грешки, а, да се страхуват и така страха да завзема всичко. Идеята да се предостава а, информация чрез обратна връзка е на този, който е докладвал а, за събитието, е много добра, защото така ще а, се засили мотивацията за докладването. Предложението на комисията показва, че има някои практики а в някои държави членки за докладване и това е залегнало като основа в а, документ 1592. Разбира се, Европейския парламент винаги е поддържал а, а, идеята за това, че трябва да има една а, едно, един единен а, орган, а именно европейски план, европейска програма а, и център а, за а, концентриране, събиране и разпространяване на данни и информация за такива събития а, с или без фатален край. Нетърговският сектор на въздухоплаването, като например безмоторно летене, единични самолети и така нататък, също трябва да бъдат обхванати. Е, техните задължения за докладване обаче трябва да бъдат пропорционални като част от общото докладване на техния обем и на броя на събитията, които се отчитат при тях. благодаря много за сътрудничеството с докладчика. Благодаря. Господин Качин, да, благодаря, господин председател. За мен беше удоволствие отново да работя с госпожа Деверак. Верак тъй като тя е експерт в тази област. Тя е много а, спокойна и умее да намери компромис, удобен за всички. Увеличаващ се а, въздухоплаване, т.е. се по-сгъстения трафик, а, ще означава, разбира се, че ще се увеличава и броя на събитията, но това а, не означава, че а, тря, не трябва да бъдем проактивни. Държавите членки трябва а, да направят още много по отношение на ежедневното набиране на данни на базата на докладването на събития и обработката им, а, за да се сподели с останалите. Знаем много добре, че а, живеем в времена, в които не е лесно да си намери човек работа и всяка компания да предприеме драстични мерки, а за да спести. Има и а, компании в областта на авиацията, които дори са склонни да спестят от горивото, а за да могат да посрещнат разходите си. А, и ето защо ние трябва да направим необходимото за повишаване на безопасността. Ето защо в тази връзка и много пъти сме, а, а, би, а, сме били търсени от различни асоциации които, а, или организации, които се, а, са искали да излязат от обхвата на тези изисквания, защото иначе не могат да издържат. Всеки, а, а, който лети, е, е, може да управлява самолет, т.е. да лети и а, да вози хора със себе си, е всъщност а, лице или организация, което, която поема някаква някакъв риск. Но това не може да се отнася в еднаква степен по отношение на риска им предвид с безмоторното летене или летенето с балони, нали все пак. Благодаря ви, госпожа Фостер. Благодаря, господин председател. Голямо благодаря на госпожа Девайрак. Предполагам, че тя си изпомня, че аз бях докладчик още през 2003 година а по безопасността и тогава свършихме чудесна работа и всъщност тогава за първ път беше въведено в Европейския съюз задължителността на докладването на събития. Но от тогава изминаха 10 години и нещо, което е съвършенно ясно в момента е, че нещо а, се е объркало всичко в някои държави членки по отношение на това какво трябва да се докладва и какво не. Макар че аз смятам, че си има голяма степен на яснота в онази задължителна част на, за докладване. В Германия има нещо, а, което а, помага да разберем, че има някакво разминаване, а, има някаква пропорционалност и в същото време, като че ли в тълкуването на данните, които се докладват и отчитат доста регулярно, има някакво разминаване в тълкуването. И наистина културата на справедливост е нещо много важно, защото когато хората се страхуват да докладват за някакво събитие, просто никой нищо няма да докладва. И в същото време ние трябва да видим онези държави членки, които са достигнали наистина много високи нива в докладването на събития и, и происшествия и е, е добре да разберем как се случва това, защото културата на справедливост и докладването е изключително важно. В същото време искам да изразя притеснението си, че като че ли ята а, я няма ние решихме някога и се съгласихме всички, че има необходимост да се създаде една общоевропейска, т.е. за Европейския съюз, агенция, организация, звено, което да се занимава с безопасността на въздухоплаването. Ето имаме вече и правилника, който трябва да, който трябва да се прилага. Има някакви анекси обаче и аз ако съм авиокомпания, ще се чуда сега кое да прилагам. Едното ли, другото ли? Трябва да погледнем факта в очите, че държав, в държавата членка, всяка държава членка има една а, м, организация, която се занимава с безопасността на въздухоплаването, а, но това не означава, че само тази агенция трябва да се занимава с това. Държавата има своята отговорност, същото касае и на, а, нас на ниво Европейски съюз. Тези, които са представени тук, а предполагам, че а, трябва да а, поискат или да поканят а, експертите, било то а, контролери на въздушното а, движение или пък пилоти или други а, е, експерти в областта на въздухоплаването, а, за да може а, ние не само да а, а, бъдем информирани, но да, да, бъдем, да ангажираме експертите, за да може а, обществеността да получи най-точната и добра информация и в същото време а, съ, а, задоволително ниво на безопасност събирането на а, докладите за настъпили събития и този 30-дневен период. Може би трябва някаква по-голяма степен на гъвкавост да се осигури. А, а също така и а, доброволността. Това си е малко като, като един оксиморон, а, но а, поне ще знаем къде сме. Тоест, а, доброволната система или системата за доброволно докладване – е нещо много важно. През 1992 година това го разгледахме в Великобритания. А, и това се прави в различните компании, за да може обаче някои служители да отчетат или да докладват за това, което, от което не са доволни. Но в същото време има и служители, които, както разбрахме от натрупани опит, се възползват от тази възможност, за да се издигат нагоре по едни криви пътечки, а не по правия път. Ето защо задължителния и доброволния елемент трябва да бъдат поставени в някакъв баланс. И аз така си мисля, както вече споменах, докладчика е а, очертал нещата, които трябва да направим. Ние не трябва прекалено сложно да го правим. А, това докладване но в същото време искам да а, подчертая, че и комисията, ако обича, да а, а, помогне, за да достигнем до а, правилните изводи. А в Европа имаме едно много безопасно, едно много добро като качество и ниво въздухоплаване. И аз смятам, че така трябва да остане. Важното е да дадем малко повече свобода на служителите, за да а, се чувстват те стимулирани да а, докладват а, за някои а, происшествия, но да се надяваме, че ще успеем да поставим нещата така, че те да не злоупотребяват с тази възможност. Да, благодаря. А, извинете, виждам сега, че а, ви изпуснах, а, госпожо Лихтенбергер. Е, няма да ви обвинявам в британска връзка. Uh, well, uh, für mich ist. Uh, uh, Благодаря за думата. За мен дебатът е изключително интересен. Искам да благодаря на докладчика. Тя представи основните си идеи за този бъдещ доклад. В един идеален свят бихме искали всички заинтересовани страни да работят така, че да се постигне една ефикасна система. Система, която ще може да бъде превентивна и да се избягват всички проблеми. Когато обаче направите проучване на това, което се случва на практика, ще видите, че има сериозни поводи за притеснение. Много често грешките не се признават пред външния свят. Ако се признаят в рамките на някакъв вътрешен разговор, то добре. Съответно, трябва да подобрим тази култура на, на действие и така ще подобрим и безопасността. Лице, което открива някакъв проблем, не трябва да бъде поставено в неизгодно положение. И в ситуация на економическа криза трябва да кажа, че по-лесно се оказва натиск върху служителите. Ето защо просто няма сътрудничество от тяхна страна. Няма докладване. Ето защо аз смятам, че трябва да се намерят начини за защитата на онези, които биха докладвали за някакъв инцидент, ако успеем да го постигнем, ще засилим и безопасността. Втория ми коментар е свързан с включването на частните самолети, има нови авиокомпании, освен това – аз мисля, че този сектор трябва да бъде включен. На лице е обаче една психологическа бариера. Кой ще докладва за недостатъци в собствените си самолети? Самолети, с които си изкарва прехраната. Ако караш автомобил, може и да караш с а, спаднали гуми, но при самолетите нещата стоят малко по-различно. Така че ние трябва да обсъдим подробно правилата, които ще налагаме. Освен това, изключително важно е да решим как ще обработваме събраните данни. Би следвало да избягваме сивите зони, зони, благодарение на които индустрията ще може да прикрива определени факти или инциденти. Трябва да видим каква ще е ролята на различните заинтересовани страни. В тази област има полза от това да се обменя информация, но много често няма такъв обмен. И ето защо ние ще внесем изменения. Като чух докладчика, малко се обнадеждих днес след обед. Господин Кун има думата. Благодаря. Господин председател, само няколко бележки. Искам да благодаря на Кристин Леверак – Аз съм на мнение, че би трябвало да се премахне възможността за инциденти, така ще изградим едно по-стабилно общо европейско пространство, авиационно пространство. Ето защо трябва да има възможност за докладване на авиоинцидентите. В Великобритания и в Германия има по-често докладване на авиоинциденти, може да се говори надълго и на широко, защо в някои страни има повече доклади, а в други по-малко. Когато има някакъв доклад, трябва да се направи техническа оценка на, на проблема. Е, би следвало да се спомене и обучението на персонала в тази връзка. би трябвало да има обучение във връзка с общата европейска авиосигурност и безопасност. Знаете за съществуващите блокове във въздушното пространство. Ако успеем да накараме държавите членки да си сътрудничат, ще има подобрение на безопасността в цялото европейско небе. Всъщност тази точка се свързва и с следващата точка от дневния ред. Ще го видите сами. Госпожа Майснер, благодаря съвсем накратко. Много беше казано вече. Докладчиците подчертаха, че следва да има добри оценки на инцидентите с самолети и не само с самолети. Трябва да включим всички летателни обекти, делтапланери и така нататък. Не съм сигурна дали може да се случи нещо подобно, но би трябвало да се опитаме да включим всички превозни средства, летателни апарати. Има малки самолети, самолети, които се използват от любители, би трябвало да се опитаме да включим всички летателни апарати. Ще намерим равновесието, убедена съм, господин Крамер. Искам а, само едно нещо да посоча. Нещо, което следим внимателно от няколко години. Преди три години зададах въпрос на комисията. А комисията не ми е отговорила още. Става дума за пушек, е, за отровни газове в самолета. И а, е, имали сме подобни е, случаи. Просто е чудо, че а, нямаме сериозна катастрофа до сега. много пъти пилотите са, губ, са отровени, дори губят съзнание от, от тези изпарения. А, транспортният министр каза, заяви в Германия, че трябва да се направи нещо. И не само Германия, Европа трябва също да направи нещо, защото ако искаме да имаме единно европейско небе, не става дума само за германски самолети или за френски самолети, за всички е, въздухоплавателни апарати, защото качеството на въздуха влияе върху всички. Комисията твърди, че не съществува подобен проблем. За какво става дума? Първо, нямаме ясна паневропейска дефиниция на явлението. Понякога то се съобщава, за него се съобщава, друг път не. Нищо не се предприема и нещата продължават по същия начин. Тоест да имаме задължение за докладване на подобни изпарения е важно. Комисията трябва да направи нещо. Не може просто да се чака, докато стане някоя трагедия необходима е, е, е точна, надежна дефиниция. Необходимо е да се изяснат всички подробности. Комисията, включително и господин Калас, просто се умълчаха по този въпрос. Необходимо е да излезат с инициатива, защото става дума за сериозни опасности. Става дума някои случаи, че качеството на въздуха в, в пилотските кабини е толкова лошо, че а, е, а, е, то застрашава е, здравето и живота на а, пилотите. А, необходимо е да се дадат обяснения и за да се избегне сериозен а, инцидент, трябва да се направи нещо. Искаме да попитаме комисията какво прави по този въпрос. и към докладчика се обръщам. Не знам дали това е включено в доклада, защото това е нещо сравнително ново, което трябва обаче да не се пропуска. Благодаря. Сега господин Корнелис от името на комисията. Благодаря, господин председател. най-напред искам да поздравя докладчика и да й благодаря за чудесният работен документ, който много ясно излага главните моменти в регламента и главните предизвикателства. Второ, искам да благодаря на всички, които участваха в този дебат днес за техният принос и за това, че повдигнаха много важни въпроси. Както бе споменато от господин, господин Фостер, вече имаме законодателство, имаме директива, която е, се прилага вече от около 10 години, значи не почваме от нула, стъпваме на една съществуваща, съществуващо законодателство, когато става дума за нещо, което има ключово значение за безопасността на въздухоплаването. Необходимо е да възприемем подход възоснова на оценка на риска. Трябва да имаме информация за това какви са рисковете, а, а това е инструмент именно за това и радваме се, че всички, които се изказаха днес, подкрепят насоката на доклада. Значи няма да измисляме нещо ново, а да искаме да усъвършенстваме съществуващата си система в няколко отношения. Да я направим по-ефективна, по-добре да обслужва нуждите на безопасността. А, и това са именно нещата, които тук депутатите споменаха. Нека спомена четири подобни случаи въпроса. Първо, да се създаване на условия, в които работещите в авиацията могат да докладват за събития, включително и грешки, които самите те са допуснати, допуснали. Предложението на комисията а, а, включва редица нови предложения, за да бъдат защитени работещите в авиацията от санкции и мерки срещу тях, когато те докладват за подобни събития, освен като се изключи а, а, грубо, а, наруша, гру, изключат груби нарушения или небрежност. По този начин те ще бъдат защитени от наказателни производства, които могат да се образуват в съответните страни. Подобна култура трябва да насърчава служителите и да им дава възможност да обжалват решенията в случаите, когато са санкционирани. И това е така една от най-трудните пунктове, по които разговаряме с страните членки. Ние много бързо влезахме в, е, контакт с. Е, влезахме в конфликт с е, редица принципи и традиции в гражданското право на страните членки, когато ставаше дума за изискването на този регламент. Втория главен елемент на предложението според нас, това е създаването на механизъм, за да се гарантира, че докладваната информация ще бъде добре използвана. Необходимо е да се анализира събраната информация по отношение на сигурността и да се гарантират последващи мерки, които да коригират грешките или да осигурят превенция. Тези изисквания не съществуват в сегашната директива и това е една от причините, заради която системата не е изцяло ефективна при сегашните законодателни рамки. Трето, Предложението осигурява по-добър обмен на информация между страните членки, а също и с Европейската агенция за авиационна сигурност. Много често страните членки не биват уведомявани за събития, станали в тяхното въздушно пространство, но които се докладват другаде. Европейската агенция по авиационна безопасност също така не винаги участва в тези събития, анализ на тези събития, за които е компетентна и отговорна. Както няколко души тук споменаха, ролята на Агенцията за авиационна безопасност има ключова. Искам да ви уверя, че тук няма никакво предворечие между регламента и съществуващата регламента за прилагане 216 от 2002 година. Няма а, никакво противоречие между двата законодателни акта. Те взаимно се допълват и сегашният регламент а, цели да създаде цялостна хоризонтална система заедно с директивата, която а, съществува вече много години наред с правилата за прилагане на, на законодателството на Европейската агенция за авиационна безопасност. ЕАБ. Всички доклади на ЕАБ трябва да минават през Европейската база данни. Агенцията трябва също да бъде натоварена с анализа на всички данни и, и всички доклади за събития, събития също така и техническата а, готовност на самолетите трябва да бъде предоставена на ЯЗА. Тя трябва да сертифицира въздухоплавателните апарати. И накрая четвърто, което искам, четвърто, което искам да спомена, е, е, че наред с това, е, е, което е необходимо да се направи от промишлеността и страните, от въздухоплавателната ният отрасъл и страните членки, необходими се органи, съставени на ново равнище, представители на страните членки, и които да установят какви са тенденциите в целият Европейски съюз в сигурността на въздухоплаването. Комисията е убедена, че тези предложения ще допренесат за предотвратяването на въздушните инцидентите във въздухоплаването и се надяваме, че ще получим подкрепата на парламента, за да постигнем тази цел в името и за доброто на европейските граждани. И още нещо, което до сега не съм споменал, наред с това, което, за което говорих, няколко депутати споменаха ролята на малките самолети, самолетите за отдих и така нататък. Някои казаха, че те трябва да бъдат обхванати от изискванията за докладване. Ние сме съгласни с това. И а, като приемаме е, регламент, който ще бъде не толкова предписателен, а, възлагаме отговорността на пилотите и на професионалистите, които работят в тази област, които трябва да регистрират всички събития и да предприемат съответни действия и да ги докладват. Но, а, разбира се, малките, при малките самолети нещата не са така, както при големите а, лайнери. А, но тук може би изискванията по отношение на сигурността и честотата на инцидентите могат да бъдат адаптирани, за да отговорят и на техните нужди. Не мисля, че отговорихте, господин Корнелис, на въпроса на господин Крамер. Бихте ли искали да му отговорите, евентуално? Да, господин председател, съжалявам. По отношение на качеството на въздуха в пилотските кабини, а, ние в момента сме подготвяме отговор на парламентарен въпрос но с две думи ще кажа, че ние ще се съветваме с Европейската агенция за авиационна безопасност, защото те са анализирали въпроса, провели са, направили са измервания в пилотските кабини на самолетите. Заключенията на този етап не са а, така абсолютно, абсолютно категорични и затова на този етап не се предприемат мерки, тъй като до сега няма свидетелства, които ясно да показват какво точно трябва да се направи. Но с възникването на нови елементи, натрупването на нова информация, ЕАБ ще вземе съответните мерки. Знам, че това е деликатен въпрос и някои страни членки не искат да бъдат пренебрегвани при тази работа. Но въпроси като качеството на въздуха в самолетите, в самолетите няма да бъде въпрос, който няма да бъде пренебрегван. И докладването на събитията във връзка с това също ще допренесе много за нашата политика. Не мисля, че господин Крамър е доволен от този отговор. Съвсем набързо. А, само искам да кажа, че това не е проблем на страните членки. В някои а, райони се решава проблема за качеството на въздуха в самолетите. Какво чакате? Да стане някоя катастрофа ли? Ние се борим вече от 3 години. И пилотите, които докладват а, за този проблем, а, биват дискриминирани. Много, те не смеят да отидат да се прегледат, защото ги е страх, че ще загубят работата си, а, ако, ако дигнат глас срещу качеството на въздуха в самолетите. Искате ли да отговорите? Пита председателя на представителя на комисията. Не. Отговорът е не. Господин Крамер, искате ли да кажете, че а, казахте ли, че качеството на въздуха ще бъде част от системата за докладване, която, за която се говори? Госпожа Дявера, благодаря, господин председател, благодаря. Благодаря за това, тази първоначална размяна на мнения. Очевидно, всички искаме да свършим работата колкото може по-бързо в е, полза е, на авиацията, както на големите, така и на малките самолети. Колкото до Европейската агенция за авиационна безопасност, разбира се, целта в никакъв случай не е да изключваме тази агенция от работата. Та несъмнено ще играе централна роля а, в анализа а, на данните. И мисля, че всички трябва да работим заедно и да подкрепяме усилията на агенцията. Всички сме съгласни, че трябва да се осигури най-висока е, защита на онези, които съобщават за инцидентите. Е, и е, пилотите също трябва да са сигурни, че са защитени, когато докладват за инциденти и происшествия. И за това трябва да се създаде култура на толерантност и справедливост. И накрая, разбира се, получените данни трябва да се анализират. Господин Крамер, за инцидентите, за които говорите, експертите трябва да решат дали те трябва да бъдат включени в списъка. В списъка или в регламента, или пък само в списъка. Не се съмнявам, че трябва, парламента трябва да възприеме категорична позиция за повишаване на сигурността на гражданското високоплаване. Благодаря на всички, които участваха в този дебат. Благодаря. Сега ще ви дам графика. Представянето на проекто доклада е за 17 юни предвиден. След това ще се определи датата като крайен срок 27 юни е, за проекто изменения. След това през септември ще има разискване в комисията и на пленарно октомври или ноември ще, трябва, ще се вземе решение в пленарна зала, но това не е уточнено точно кога. Значи последната дата е 17 ноември. Така, следващото като точка по дневния ни ред е флор, съдържащите парникови газове. Тук виждаме една метаморфоза. сега се представя за господин Метамайфри. Благодаря, господин председател. Господин Парньо се извинява, че не може да бъде тук. Той е взел отпуска по лични причини. Сега ще ви представя главното в неговото становище, както знаете парниковите е, газове спомагат за затоплянето на планетата, главно чрез въглеродния диоксид. Всички други газове имат подобна роля. Ние за 2050 година сме приели количеството за CO2 всички е, е, други газове трябва да бъдат намалени до 72-73% до 2000 78% до 2050, 72% до 2030, 75% до 2050, за да може да ограничим затоплянето на климата до 2 градуса. Затова Европейската комисия в края на 2012 година прие този е, регламент, е, когато става дума за флоросъдържащи, къде става дума за флоросъдържащи газове, уния които, в апарати, които се предлагат на пазара. и, и това се отнася също така до апаратите, които, които съдържат флоросъдържащи газове, които имат парников ефект. Забрани се е, техното използване в хладилници и други такива уреди. По отношение на транспорт, на, а, комисията пред, а, а, а, предлага а, мерки за ограничаване а, на тези газове, система за а, регистриране на изтичането на подобни газове а, включително и съответни мерки за тежкотоварните автомобили. А, comme réfrigérant, soit pur, soit en mélange е, редица, редица на е, конкретни препоръки са дадени за различни флоросъдържащи газове и техните е, съчетания. През септември 2011 година парламента приканя парламента да приеме мерки за бързото намаляване на производството и а, използването на флоросъдържащи парникови газове. Господин Парньо смята, че предложението на комисията отговаря на това искане. И аз лично смятам, че приложното поле може да бъде разширено, като специално внимание се обърне на изпълнимостта. Колкото до контрола на херметичността на уредите, се обръща внимание спамо на камиони над тони половина смятам, че не е, е правилно да се изключват е, камионите под тони половина и камионетките и други по-малки превозни действия и контейнери, които в момента е, се движат в Европейския съюз. Иначе ще се стигне дискриминация на един вид превозни средства. Напомням също така, че железопътният и морският транспорт трябва да направят необходимото за намаляване на емисиите от парникови газове. В момента обаче ще има, се приеме специално законодателство, предложено от комисията за морския транспорт. Колкото до контрола върху херметичността, Смятам, че ограничаването на флоросъдържащите газове за поддържането а, на 2020 година на изискването за транспорта а, и само там са доста твърдо изискванията за предприятията, които трябва да заместят много голям част от апаратите, преди те да са стигнали края на експлуатационния си живот, за да отговорят на изискванията. колкото до снабдяването с други газове, които да заместят флоросъдържащите газове. Там имаме някои проблеми. Именно прилагането на директивата МАК. Когато се смесват флоросъдържащи газове, което, което се смята за палиативно решение, докато това се прилага, докато в момента се разработват други газове, които да ги заместят. Имаме график и необходимо е оценяване на това как се прилага директивата, за да може да се коригира графиката, ако това е необходимо. Накрая предложавам, че въпросът със сигурността на заместващите газове, както и тяхната е, действие като енерг, енергийни а, а, а, а, агенти. Трябва да кажем, че това е необходим анализ, защото някои от тях са горливи и представляват а, риска за а, пътния транспорт. А, тяхното прилагане също така в никакъв случай не трябва да увеличава а, въглеродните мисии. 26 април е срокът за внасяне на изменения. Те ще бъдат разглеждани на 29 май в комисия. На 30 май ще гласуваме в комисия и вероятно през септември в пленарна зала. Благодаря, колеги. Благодаря, господин Алкадрай, за представенето на този брилянтен доклад за ЕНП, господин Банк. Благодаря, господин председател. Този проект за регламент наистина е значима стъпка напред по отношение борбата с глобалното затопляне. Комисията е формулирала едни добри предложения в правилната посока, но основният дебат, както знаете, се върти около това дали да имаме толкова ограничителен график. И това се отнася до 2020 година и а, намаляванията на емисиите и така нататък. Но иновацията, а не, а, инова, иновациите в науката и технологиите не, ни, не е напреднал чак толкова много, че да ни предостави а, нови газове или поне съвършенно различни технологии, които да се използват а, като заместители. А, някои неща, които са открити, а, са твърде в твърде суров вид все още, за да могат да бъдат приложени. Особено когато става въпрос за а, малките а, мобилни охладителни системи. Трябва да бъдем реалисти си, мисля аз. В близко бъдеще се надяваме, че ще се развие тази тенденция към намиране на заместители и, не, и обаче трябва да кажа, че не може да си позволим да искаме неща, които все още не са добре проверени в практиката, да бъдат включени просто защото има един крайен срок 2020 година, да кажем. Освен това имаше а, някои други промени в а, данните, които касаеха неща, които обаче комисията не одобри. И в хранителната промишленост а, датата 2020 година може да е от жизненно важно значение, що се отнася до хладилните хладилният тип транспорт, било то камиони или ремаркета, знаете, че е необходимо да има минус 50 градуса по Целзий, а за да се позволи на дадено транспортно средство да превозва хранителни продукти. А, но ако не успеем да а, не, не успее науката и техниката да го открие, какво ще направим? А в а, средиземноморските страни а, някои от операторите а, закупиха хладилно оборудване, което сега ще бъде забранено защото съдържат, съдържат флуор, газовете, които се използват в охладителните системи. И това, разбира се, ще подкопае до значителна степен тяхната конкурентно способност. Ето защо си мисля, че ако увеличим десетократно разрешените нива, това ще даде а, възможност да продължат да функционират дребните оператори, но не и големите. И това, ако се направи, ще бъде в посоката, в която съм направил и своето предложение. Благодаря. Господа, госпожа Майснер. Да, благодаря. Искам да благодаря на нашия колега за свършената работа защото мащабите на този тип емисии е, е, са много големи 30% и повече. И всъщност флуор, съдържащите газове, затоплят планетата много повече от колкото другите парникови газове. И така не само шосейния транспорт, но и въздухоплавателните а, съдове и а, морските съдове а, замърсяват и а, отделят тези флуорсъдържащи газове. Така че трябва да сме много конкретни по отношение огромните вреди от тези видове газове а, моят колега, а също така и докладчик, искам да попитам дали смятате, че ще е ефективно, ако кажем, а, да, а, че, ще прес, а, че ще престанат малките и средни предприятия да ползват тези на устройства за охлаждане. Да, обаче а не може ли да се прехвърли всичко това като задължение и към ЖП транспорта, примерно? А, ако можем нещо да въвеждаме, което да е по-екологосъобразно от преди съществуващите технологии на всеки 5 години, примерно, това също ще бъде много полезно. Целият сектор на транспорта а, е, е много чувствителен по отношение на инвестициите, тяхната възвръщаемост. В Бялата книга са включени много неща, така че си смятам, че трябва нещо да се промени. Добре, заповядайте, имате думата. За съжаление не се ползва микрофон. Само една глътка, казва оратора господин Тейлър и ще взема думата. Yes, it's, well, it's, the sun is not yet, uh, yet over the yard arm. А, за съжаление, слънцето още не е превалило. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че по-голямата част от дебата го пропуснах, но се радвам, че имам тази възможност да говоря съвсем накратко за този доклад. По флор съдържащите парникови газове и реглами... регулирането им. Чудех се какво ще се разисква в тази връзка с газовете, имам предвид, в вашата комисия, но разбира се има камиони, хладилни, ремаркета и така нататък. Но наистина може да се окаже, че ако не се подобри път пътната, т.е. шосейната мрежа ще има по-голямо отделяне на такива вредни газове, тъй като камионите, сухопътният транспорт използва тези пътища. Но има риск а, предложенията за изменение, пред, а, внесени от господин Парнол, а, показват като че ли едно твърде голямо ангажиране и отдаване на идеята да се а, спрат тези вредни емисии. Ние с господин Лайнен обаче, като че ли имаме малко по-близки позиции и за това бих разчитал повече на препоръките на Лайнен. А, по отношение на забраните, не знам доколко, до каква степен трябва да се придвижваме към тези забрани в сферата на транспорта. А, защото а, знаем какъв е потенциал за глобално затопляне – Например, хладилните камиони а, трябва да, им, да бъдат забранени, ако използват флор съдържащи парникови газове от 2020. Или, примерно, подвижните ам, охладителни а, системи а, да бъдат също така забранени до 2020, а или автобусите, а, които използват охладителни системи с тези газове и те трябва да бъдат спрени. Същото се отнася и до самолета. Господин Зила, и вие ли искате да пинете глътка преди да вземете думата? О, не, не. А, ние в групата на консерваторите и реформистите смятаме, че всичко трябва да е много ясно и видимо от економическа гледна точка. Всичко имам преди всяко едно решение. А, например, ускоряването на забраняването и затварянето на такива производители, да ги наречем, или ползватели на флор, съдържащи парникови газове не можем а, да сме сигурни, че има все още достатъчни а, количества подходящи газове, които се произвеждат, за да може да заменят абсолютно безотказно а, тези флор съдържащи парникови а, газове. Съгласни сме с докладчика, че забраната на такива съоръжения – може да се окаже прекалено голямо финансово бреме за малките и средни предприятия. А, предложението включва също така и ам, камионите над 5 тона. Ние сме против това предложение. Отново във връзка а, с а, прекаления финансов а, товар върху плещите на малките и средни предприятия, разбира се. Що се отнася до максималните количества, както е записано в анекс 5 на тези флор съдържащи парникови газове, а, ние предлагаме тези количества да бъдат включени в член 19. Благодаря. Госпожа Фостер. Благодаря, господин председател. Господин Зиле а, по, подчерта основните неща, касаещи затварянето, забраняването на, за ползване на тези съоръжения. Но а, не знам как ще стане 4 тона а, зеленчук да се пренася или брукселско зеле от тук до там, без да бъде замразено, но това е малко така в списъка на мъчтите. Що се отнася до контейнерите? Не вярвам, че ще е подходящо и правилно да се включи в този списък и контейнера, като също така като че ли има някаква степен на противоречие по отношение на времевото разпределение. Говорим за 5 години, след това за 11 години, а едното противоречи на другото. 5 години е твърде кратък а, срок, а, съвсем реално погледнато, но а, освен това, което казах, аз а, бих искал да подкрепя много други неща, които каза и, а, ха и другите колеги. Благодаря, господин председател. Искам да задам въпрос на комисията. А, нещо, което ме събужда моето любопитство. Какво е отношението между флорираните гази, газове, които а, днес се използват и а, газовете, които се използваха в тетра а, пакетите като, като за спрейовете, които бяха забранени преди време. Какъв беше резултатът от това? И второ, когато гледаме транспорта като цяло, в е, какво, каква количество флуоросъдържащи газове се използват в, е, в него. Е, и трети, последен въпрос. Предвиждате ли климатизацията на автомобилите да бъде включена в тези мерки и въобще мислите ли по този въпрос? господин Грош. Съвсем накратко. Тъй като моите въпроси бяха вече зададени, те бяха свързани с така наречените газове типа HFC. Правили ли сте оценка в финансов план? Колко ще струват всички тези мерки, ако се приложат? Някои казват, че това ще струва страшно много, други казват, че това няма да е така. И на второ място по отношение на альтернативите. Искам да разбера дали альтернативите, които се предлагат, са надежни, защото бихме могли да зададем много въпроси във връзка с безопасността, сигурността и здравето на хората. И на трето място, тъй като става въпрос за технологии, определяме крайен срок, но не знаем какво ще се случи в науката и технологиите. Да не стане така, че е, да се наложи да оттеглим някакво предложение за законодателство или пък е, да променяме законодателството, е, съответно сроковете, които предлага комисията, не трябва ли те да се актуализират в зависимост от актуалното състояние на нещата в науката и технологиите след време? Докладът е много технически по своя характер, има много противоречиви елементи, и за нас не е лесно да работим по него. Така че искам да чуя точни отговори от комисията, ако може. Благодаря. Преди да дам думата на представителите на комисията, искам да подкрепя казаното от някои колеги. Тук се засяга здравето на хората. Знам от а, моя избирателен район, че Инхалаторите, които се използват от страдащите от астма, съдържат такива газове. Не се засяга само транспорта, съответно. Има един много важен въпрос. Каква е оценката на въздействието? Имало ли е оценка на въздействието във връзка с разходите? Господин Рейнер ли е тук от Генерална дирекция изменения в климата? Къде сте? Благодаря ви за това, че вдигнахте ръка. Благодаря, господин председател. Бяха зададени редица конкретни въпроси. Поискахте от нас да дадем точни отговори. Аз ще направя това, като насоча вашето внимание към оценката на въздействието. Тя беше представена. Оценката е изготвена възоснова на подробно проучване на цялата тази област и там се дават много конкретни отговори на вашите въпроси в рамките на различните отрасли, прави се оценка на альтернативите, отчита се потенциала на пазарите и така нататък. Изготвянето на предложението протече в една консервативна среда. Ние не отчитахме альтернативи, които да са по-малко безопасни или по-малко екологично чисти от съществуващите HFC альтернативи. Виждате, че използвахме критерии за изключване. И стигнахме до заключението, че може да има забрана по отношение на малките портативни климатици. Когато правехме такива заключения, ние ги правехме възоснова на альтернативи, например, е, свързани с въглеводородите. Пропан-бутан, например. Альтернативи, които могат да се използват по безопасен начин. Имаше въпрос е, във връзка с а, спреовете, аерозолите, които използват а, газове, които разрушават озоновия слон, а, слой, по-скоро, а, и ХФЦ газовете. Да, има връзка. Заменените вече газове, които а, разрушаваха озоновия слой, са заместени от газове, които не съдържат флуор, например пропан-бутан, за който вече говорих. В оценката на въздействието се казва, че аерозола представлява някъде около 10% от а, газовете, които се използват в момента. А 80% от а, охладителните устройства използват HFC газове в момента. Ако не се лъжа. Становището на вашата комисия отговаря на нашата визия за нещата. Ние смятаме, че забавянето на изваждането от употреба на такива газове ще е вредно. Защото сега е времето да се намалят емисиите в следващите десетилетия. Що се отнася до транспорта като сектор, трябва да се гарантира лоялната конкуренция между различните видове транспорт. Защо не включихме контейнерите? Има някои притеснения, свързани с изпълнението на подобна мярка. Има контейнери, които циркулират свободно в Европейския съюз. Има контейнери, които напускат територията на Съюза по море и ще е трудно да се следи какво се случва с тях. Важен елемент в предложението е забраната за предварителното Предварителното зареждане на, на, на оборудването. Може да се заобиколи тази забрана, като се увеличи вноса на съответните продукти. Ето защо трябва да сме предпазливи Естествено, за някои конкретни отрасли в транспорта можем да предвидим специални мерки, можем да проявим откритост. По отношение на използването на ХФЦ газове в а, сферата на услугите, ние предлагаме един прак от 5 тона. Целта на настоящата мярка не е да създава нелоялна конкуренция. Ние предвиждаме тези мерки само за ситуации, в които охладителният газ може да се замести без да се нарушава действието на системата. И е ако вие предложите някакви аргументи е в полза на альтернативни решения, ние можем да ги разгледаме, точно така както разгледахме вече съществуващите изменения. Имаше предложение за цялостна проверка и преглед по-рано от предвиденото. Молим ви да обмислите внимателно а, на какъв етап трябва да се появи една такава оценка. Нещо подобно би помогнало за определене на бъдещи политики, които надхвърлят времевия срок, който сега сме предвидили, именно 2030 година. Не трябва да се иска доклад на етап, на който още не може да се направи прогноза за съществуването на конкретни технологии. Относно нашето проучване, нека да цитирам още веднъж оценката на въздействието. Тя се основава на моделиране, според което въздействието върху БВП ще бъде 0,009% от всички разходи. Използвахме два различни модела за изчисляване на въздействието върху работните места. Единият модел показа, че ще бъдат създадени 7000 нови работни места. Втория модел показа, че ще бъдат загубени 16 000 работни места. Значи въздействието е почти нулево. Ето защо можем да отбележим, че Индустрията вече напредва с бързи крачки, създават се альтернативни технологии и компаниите, които заложат на, на новото, ще получат и по-голям пазарен дял. Благодаря. Председателя иска ли някой от колегите да каже нещо във връзка с чутото. Ако не, нека да повторя още веднъж графика на работа. Крайен срок за внасяне на изменения 26 април Гласуването в комисията по транспорт ще бъде на 30 май. И ако не се лъжа, гласуването в Комисията по околна среда ще е на 19 юни. Крайен срок за внасяне на 26 е април. Благодаря. Следващата точка доклада Стратегия за въвеждане на услуга за електронно пътно таксуване и на система за винетни такси. 59 изменения има. Ще ги разгледаме господин Хигин, Заповядайте. Благодаря, господин председател. защо се нуждаем от една по-стройна система, отколкото съществуващата система за пътно таксуване и винетки? Най-напред искам да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхното сътрудничество. Работихме много добре заедно и успяхме да обединим много от измененията в 6 компромисни изменения. Какво е положението в момента? Според мен компромисните изменения значително подобряват моя първоначален текст. Значи, първо трябва да се признае фактът, че приносът на доказите в Сянка беше много добър и се надявам да приключим успешно работата утре знам, че някои от членовете на комисията имат резерви. Имахме на среща, която приключи преди половин час буквално и ако някои от членовете е, имат все още резерви, с удоволствие ще и внимание ще ги изслушам сега. Господин Алка Драуи сега претърпя метаморфоза, се представя жена, ще бъде жена. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да благодаря на докладчика. Искам да кажа, че нашата група подкрепя цялостния подход на доклада. Също така поздравяваме докладчика за желанието му да се въведе системата колкото може по-бърза. Една интероперативна, стройна система в Европа. Като казвам това, необходимо е да отбележа и следното – и е, има а, някои въпроси, които остават без отговор. Едва днеска на обед получихме компромисните изменения и не сме могли да ги проучим добре. По първи и втория компромис най-напред да кажа. Те непрекъснато се позовават на абсолютната необходимост от а, а, създаване на нов регламент. А, мисля, че регламентът е наистина едно решение, но съществуват и други възможни решения, други начини, има и други а, подходи, а, може да се възприемаме, а, които могат да ни помогнат да вървим напред. Например, а, освен регламент, а, бихме могли да говорим и за законодателна инициатива а, от страна на комисията. Колкото до регионализацията на системата. А, според нас, тази регионализация е междинен етап. Е, разбира се, съседните страни могат да си сътрудничат в технологичните аспекти на разработките за временни системи, които ще бъдат оперативно съвместими. Но в крайна сметка искаме една цялостна строена система, която позволява оперативна съвместимост в четирите края на Европа. Да може с една малка котийка за електронно таксуване да прескочите цяла Европа. И това е въпрос, който е, несъмнено трябва да бъде изтъкнат. Докато обаче това не е постигнато, комисията може да направи доста е, неща. Например, е, съвместно финансиране, като се използват така наречените ТНТ програми, ТЕН програми, в цяла Европа за финансиране. Необходимо е да се отчитат резултатите от едно подобно финансиране. Също така може да се помисли за спътникови услуги за плащане. Защо не? Това е една възможност. А, но а, трябва да бъдем неутрални по отношение на това каква технология ще се прилага, доколкото тя е ефективна. А, става дума, разбира се, за дистанционни системи за таксуване т.е. системи, при които плащането ще става от разстояние. Но според мен не трябва да се отчита толкова факторът време, колкото факторът разстояние при дистанционното таксуване. Възоснова на внесените изменения може да се твърди, че това не е точно така в момента и се оставя така доста голяма свобода на страните членки. трябва да се види къде ще отидат приходите, които ще се получат тук. Европейският парламент винаги е смятал, че трябва да се насърчават страните членки да реинвестират в транспортната система средствата, получени чрез пътното таксуване. Те трябва да бъдат реинвестирани, инвестирани наново в система, транспортната система. Пак повтарям, с главното сме съгласни. Тук там е, има някои въпроси, на които все още не сме получили задоволителен отговор и които могат да се решат. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз говоря от името на Волф Клинц, който е докладчик в Сянка. Той много би искал да участва в това заседание но очевидно не е успял да, да дойде на време. Може би сме малко избързали. Но преди всичко искам да благодаря а, докладчика, господин Хигинс. Вече от известно време обсъждаме този въпрос и за да европейските а, пътници ще бъде много полезно, ако бъде въведена подобна система, защото в момента функционират различни системи в различните европейски страни. Много важно е, както господин Клинц посочва, тол таксите и винетките да бъдат е, хармонизирани и да могат да знаят хората какво могат да участват в една или друга страна. Системата трябва да бъде достатъчно прозрачна и човек трябва да знае какво се очаква от него да плати, когато прекусява една или друга страна. Необходимо е да се използват възможностите на най-новата система – GPS системи, телефони, мобилни, GSM и така нататък. Всички възможности за дистанционно плащане трябва да се. Разбира се, ще има и междинни стъпки. Господин Алая Сендер го спомена, защото по-добро е да предприемем малки стъпки, отколкото да не направим нищо. Разбира се, в, в някои региони нещата вече много са напреднали, друга дете още не са започнали. Господин Хигинс също така, мисля много ясно посочи главното в целият този документ. Благодаря. Извинявам се, че не изпуснах началото на този дебат, но имаше съвместно заседание на Комисията по въпроса на жените и правната комисия трябваше да бъда там. Ставаше дума за ролята на жените е, и жените на високи длъжности. Тоест, ставаше там да участвам, за да допринеса за тамошния дебат. Но, а, по въпроса, който обсъждаме, благодаря преди всичко на докладчика. Той е положил много усилия. В Страсбург е, обсъждахме въпроса. Това бе една плодотворна дискусия, но останаха някои въпроси без отговор. Мисля, че се съгласихме, че не искаме е, да става дума за регламент и въпреки това в три от е, съгласуваните компромисни изменения се споменава нуждата от регламент. Мисля, че този въпрос трябва да бъде разгледан още един път. Не мисля, че това е което мнозинството от нас ще а, е, иска да се получи. Говори се също така е, за това какво ще бъде а, е, правното положение на тези а, мерки, защото ако страните членки искат да прилагат подобни системи за пътно таксуване, никой няма да ги спре. Просто трябва да направим необходимото за по-добра хармонизация в европейски мащаб. Значи тук включването на съответните позовавания в документа е особено важно, въпреки че има спор по това какво трябва да се включи и какво да се изключи. Наред с това има ключови въпроси, а, повечето от които са обхванати в компромисите и затова благодаря за положените усилия. Но нуждаем, нужна ни е съответна техника, а, която да осъществи тези намерения. Не, а, искаме да имаме някакъв конкретен вид устройство, което да бъде задължително и да бъдем, така да се каже, венчани за него, докато в това отношение нещата много бързо се развиват. Така че прилагането на предвидените мерки е нещо много важно, защото много пъти е, очакваме едно да се получи, а то не, се, не излиза на бял свят. А, получава се нещо различно от това, за което сме говорили, по което сме се съгласили. Така че няма смисъл да преработваме многократно а, необходимите а, мерки, изисквания или законодателни, а, законодателни а, инициативи, ако това, по което сме се съгласили, не се прилага и след това не бъде внимателно следено за прилагането. Но мое възможно е да се санкционират страните, които не изпълняват постигнатото споразумение. Госпожа Алая Сендес предлага да допуснем регионални инициативи. Не е съвсем ясно обаче, от поне от това, което аз чух, как регионите ще контролират тази работа. Дали те ще купуват устройствата за електронно пътно таксуване или по някакъв друг начин. Не разбрах точно каква ще бъде регионалният аспект. Освен това, една подобна дейност може да се проточи много дълго, и трябва да бъдем а, наясно какво точно се опитваме да постигнем. А не трябва да го оставяме да, всеки да го прави както, както пожелае. Господин Зиле. Благодаря. Нека в началото да благодаря на господин Хигинс за положените усилия. Има някои точки, и аспекти от неговия доклад, които не споделям. Ние не смятаме, че трябва да има твърде голяма регулация. Ако погледнете директивата от 2004 година, ще забележите, че Сега подхода е малко по-различен. Оперативната съвместимост определено е важна и трябва да бъде гарантирана. Аз смятам, че държавите членки трябва да действат въз основа на изминатото разстояние, а не въз основа на времето. Така или иначе има разлики между държавите членки и те трябва да решават според собствените си характеристики, кое ги устройва повече като подход времето или изминатите километри. Аз мисля, че регионализацията е важен аспект. Оперативната съвместимост на електронните устройства за учитане ще се постигне по по-добър начин, ако има регионализация. Ето защо регионалният подход е по-добър, според мен. Господин Рубикс. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на нашия докладчик. Моето мнение съвпада с виждането на моята парламентарна група. Предложението, което обсъждаме, може и да е в разрез с интересите на Европа. Защо е това постоянно желание да се либерализира всичко? Държавите членки са много различни. И една може да предпочете едно конкретно решение, друга държава може да предпочете друго решение. Както каза господин Зиле, има голямо многообразие и то трябва да се отчете. Но като цяло аз подкрепям този доклад. Господин Кох има думата. Благодаря, господин председател. Искам най-искрено да благодаря на господин Хигинс, който положи много усилия. Само няколко бележки от моя страна. В някои от преамбилните точки говорим за принципа на потребителя. Обсъждаме и разликата между принципите потребителя плаща и замърсителя плаща. Съответно би трябвало да бъдем малко по-последователни в текста и да променим текста на компромис 5 така, че той да отчита текста на прембилните точки. Благодаря. Следващия оратор. Извинявам се, че не можах да дойда малко по-рано. Мислех си, че мога да се присъединя към заседанията, е, когато се наложи, но не се получи. Ако използваме средствата от пътни такси за изграждане на пътна настилка, е, това ще е много добре, само че ще имаме нелоялна конкуренция между държавите членки. В Германия, например, сега нямаме достатъчно пари за изграждане на пътища и за тяхната поддръжка. Всъщност нямаме въобще за поддръжка да не говорим за изграждане на нови шосета. На второ място, струва ми се, че ще имаме сериозен проблем, защото съществуващите мерки не се прилагат винаги. Така че стигаме и до въпроса за изпълнението. Ето защо Призоваваме комисията да следи какво се случва и да гарантира, че се изпълняват вече приетите мерки. На трето място. Още отдавна се бяхме договорили, че до 2010 година ще променим своите практики и ще се превърнем в економики основания на познанието. Само, че това не се осъществи. Попаднахме в задънена улица. Точно в тази област, която обсъждаме в момента, има възможност за нови елементи за иновации, може да въведем по-съвършени системи за пътно таксуване. Ето защо искам да попитам кога ще ни се даде възможност да използваме най-добрата налична технология – защото системата, която се предлага тук, е малко заробваща по своя характер. Мисля, че трябва да направим качествен скок и да използваме по-нови, по-съвършени технологии. Точно на този аспект не се отделя достатъчно внимание в доклада. Още нещо. Държавите членки трябва да могат да решават дали да използват система за пътно таксуване и да решават дали това ще е система основана на изминатите километри или на времето, е, което е изминало едно средство. Това от своя страна би следвало да означава, че ако пътувате от север на юг и преминавате през целия континент, няма да се създават проблеми поради различните характеристики на системите в държавите членки. Трябва да има упростяване, трябва да може да се плаща предварително, да може да се плаща в интернет и така нататък. Съгласен съм с текстовете в тази връзка и накрая нека да кажа, че следва да има сигурност. Следва да може да се установят всички начини за постигане на прозрачност за потребителите. Потребителят трябва да знае точно какви суми, за какво са начислявани, по кое време и така нататък. Като цяло, доклада на господин Хигинс е доста добър, не поражда особени противоречия, само някои малки препани камъни има в него и аз си мисля, че с компромисните предложения се постига прогрес, но можехме да отидем и малко по-нататък и да намалим още повече внесените изменения. Жалко е, че това не се случи. Следващия оратор. Благодаря, господин Хеген, за работата, която сте свършили. Като започнем да говорим по тази тема, а, искам да очертая няколко принципа, които да ни улеснат живота и работата най-вече, разбира се. Мисля, че ще е добре да можем всички свободно да се движим из Европейския съюз, спазвайки правилата на единна система, за да не трябва всеки път да спираме, след като пресечем границата и да се опитаме да разберем какво трябва да направим в страната, в която влизаме. Има два ключови момента тук. Сега в момента е хаос. Но мисля, че ще стане още по-хаотично, защото магистралите, както виждате, биват обекти на все повече изпълнители. Има частно ам, публично транспорт, а, партньорство в транспорта и това обърква нещата, а освен това ние бихме искали да можем да преценим какво ще ни струва пъту, пътуването. Но не знам дали имаме отговор на всички тези въпроси и решение на проблемите. Аз обаче искам да попитам господин Хейгенс, Не съм проучил в подробности проектоизмененията. Е, и затова искам да попитам за регионализацията. Това не означава опростяване, а може би осложняване. Защото всъщност не знам какво означава регионализация. Какъв смисъл се влага в случая? Освен това искам да разбера дали моите проектоизменения във връзка с 7.2 има нещо което пречи да бъде включено в компромис. Аз искам това да бъде включено. И така, накрая един хармонизиран общ текст, който трябва да покрие сега най-важните въпроси, защото в бъдеще много още неща ни чакат. Мисля си, че има решения за справяне с трудностите системи за плащане на пътни такси, които да не бъдат а, поставяне на друг принцип, а на продължителността на пътуването. И така а, замърсителя плаща, това е принципа, който е важен. А благодаря, гос... искам да благодаря на господин Хигинс. А, и, и за добрите идеи, за това, че ни дава възможност а, днес да разискваме всичко това. Така, сега да видим във връзка с другите ползватели на пътната мрежа и съответните такси, които се налагат. А, ние тази година предлагаме да се постави повече ударението върху разстоянието, което се изминава, за да се определят и съответните суми. Аз мисля, че има някои противоречия в някои от изказванията по отношение подкрепата за едно или друго в предложенията. Това, което мога да кажа като цяло е пълното покриване на Европа с една и съща система е цел и на комисията. Но искам да ви информирам в момента целта за трансевропейската мрежа е да се покрие 70% от а, цялата пътна мрежа и се надявам, че това ще се разшири. Този процент ще се увеличи, разбира се, ако премине а, всички преди това съществуващи бариери и трудности. А, финалните компромисни предложения а, текстовете не сме ги видели още, така че не мога да коментирам, но а, подходящо, подходящ размер на таксата, подходящ спрямо а, дела на ползването на пътната мрежа и нейната поддръжка, според нас, е много важно. Разбира се, всяка услуга, която добавя стойност, трябва също да бъде отразена, стига, разбира се, а, да не забравяме, че всъщност пътните транспортни средства – а, с, в, плащат тези суми, защото функционират по мрежата, по шосейната мрежа. Не трябва да подценяваме и много от другите характеристики на тази система във връзка с електронното плащане на такси. И така, практиката е, че, да се, че трябва да се постави ударението върху опростяването а, на интерфейса с доставчиците. Мисля, че докладчика добре отразил този важен аспект, но не кой знае колко сложно от про, а, електронна програмистка гледна точка да се, напра... да се преодолеят и оставащите проблеми, за да, могат, за да може да се въведе тази система. Комисията, разбира се, е готова да тръгне е, в подкрепа и съдействие на нова законодателна инициатива, ако се прецени, че тези текстове не са подходящи, които разискваме сега. Но аз смятам, че за момента добре вървим а, но искам само да ви напомня, че 22 заведени дела има срещу държавите членки във връзка с това, че те не спазват а, изискванията, заложени в документа, който разглеждаме. Защо... Споменавам това само защото беше повдигнат въпросът, че трябва да а, не забравяме да държим под око най-новото в развитието и най-вече спазването на правилата. Благодаря, господин Хигинс. Искате ли да кажете нещо? Да. Искам да кажа, че съм съгласен с всичко абсолютно, което каза комисията. Абсолютно подкрепам много неща. Регионализацията. Добре, това е нещо, което се появява като проблем и сметам, че ситуацията е следната. Регионализацията е една преходна мярка. Тя не е крайна мярка, смисъл крайна цел или окончателна мярка, която ще остане за дълъг период от време. След това плащането на таксите в съответствие с различни принципи. Да, от гледна точка на ЕНП аз бих препоръчал минус да се сложи там при гласуването имам предвид. Що се отнася до 7, мисля си, че е, в крайна сметка въпрос на политическа воля е. Проблемът във връзка с директивата спрямо регламента е следното, че директивата, която до сега работеше, се срути абсолютно. И това, което правим, не означава, че ние казваме, че ни трябва задължително регламент. Не, ние просто казваме, че трябва да има законодателна опция, е, която да се ползва като а, последна възможност, но все пак да съществува за преодоляване на базисните проблеми. Господин Алкадруи. повдигна този въпрос и други а, колеги. А, да, че а, регламента е там а, показан на три пъти в тези изменения ми. Да, там е, но по отношение на а, те, технологичния неутралитет. А, ни, ние очакваме а да получим от експертите мнението дали една система е по-добра и от друга. Ние искаме да бъдем неутрални по отношение на различните технологии при преценката. И така, значи регионализацията, както вече посочих, е временна мярка. Не, мисля, че и за останалото обясних. Съгласни сме а, с повечето коментари, но ако комисията не действа и не постигне резултати скоро, смятаме, че трябва да се разработи и приеме регламент, за да можем да организираме нещата във връзка с електронното заплащане на пътна такса. В крайна сметка, искам да кажа, че това е чудесен документ, и има някои слаби места тук и там, но става въпрос най-вече не за документа като качество, а за това, че трябва да се прилагат тези правила. Благодаря, господин Хигенс. Гласуването ще е утре. С това приключваме дневния ред за днес. След 5 минути започваме заседанието на координаторите.